Hi. Hello, good... Uh, Добро утро! Добре дошли на всички, които са тук за началото на нашето заседание. Както знаете, имаше предвидено едно съвместно заседание с комисията Инта, но то се отложи така че получили сте дневния ред за днес. Ако нямате забележки по дневния ред, можем да приемем, че дневния ред се одобрява. първоначално предвиденото съвместно заседание с Инта по темата внос на предмети с културна стойност се отлага за 21 март 9 часа. Знаете, че е, заседанието се предава пряко по интернет, веб стриминг. Е, отлага се и е, заседанието ни на 5 март, така че следващото ще бъде на 21-22 март. От 12 до 14 феврари имаше мисия в Испания. Делегацията се е срещнала с министри, с заинтересовани страни. Основната тема е била цифровия единен пазар. действащото испанско правителство е, е потвърдило е, програмата по отношение на цифровия единен пазар на Европейския съюз. Що се отнася до 22-23 е, януари, ние имахме заседание Получили сте протокола, ням, не са внесени възражения, следователно той се одобрява. И така, преминаваме към първата точка по същество, а именно текущи междуинституционални преговори. Е, първо ще разгледаме е, договорите за предоставяне на цифрово съдържание – Госпожа Гепхарт е докладчик, един от съдокладчиците, но а, госпожа Гепхарт е нашия докладчик. И тя има думата. Благодаря, госпожо председател. Проведохме редица заседания с съвета. Много от тях бяха технически заседания. Радвам се, че нещата се развиват в добра посока. Положително е развитието. Надявам се още през първото полугодие на тази година да постигнем добър резултат. Много от нещата, които са важни за нас, вече са договорени в положителна посока. Има все още три е, въпроса, по които ще трябва да водим преговори. Това са важни е, въпроси. Първо, степента на хармонизацията по отношение на сроковете и е, доказателствената тежест. Хармонизацията, която ние искаме е пълна, докато съвета настоява за минимална хармонизация. Водим преговори. Ще видим какво можем да постигнем. Това е един от най-важните принципни въпроси. Е, ще се опитаме да постигнем колкото е възможно по-голяма степен на хармонизация, е, за да се прилагат навсякъде европейските е, правни актове. Нарушенията на разпоредбите на общия регламент за защита на данни. Вие знаете, че може да се стигне до такива нарушения при прилагането и използването на цифрови продукти и в Европейския парламент има, така да се каже, различия в мненията. Едните казват необходимо ние, другите казват не, не ние е необходимо. Така че трябва да има яснота. Изслушване с експерти проведохме тук в Европейския парламент тогава бяхме поканили комисията и двамата експерти, които бяха поканени от е, двете страни, подкрепиха хипотезата, че е необходимо ще се получи по-голяма е, правна сигурност, ако принципа за минимално съответствие с разпоредбите за защита на личните данни бъде установено. Много се надявам, че парламентът в крайна сметка ще се съгласи с една такава позиция, защото тогава, когато става дума за минимизиране на а, обема на данните, а, а, няма да има толкова много проблеми, но ако не се постигне едно такава съгласие, е, ще има големи различия между държавите членки и е, вече ще възникнат е, големи проблеми. В някои от държавите членки има, така да скажем, минимални изисквания в това отношение. Хубаво би било да постигнем един общ подход. Третия въпрос – по който не можем да се споразумеем с съвета. По-скоро съвета не е съгласен с нас. Става дума за интегрираното цифрово съдържание. Ние тук в Европейския парламент заявихме, че интегрираното съдържание на софтуера трябва да се включи в приложното поле на директивата. Имаме предвид, да кажем, софтуер инсталиран в iPad, в iPhone – но съветът смята, че те трябва да останат извън приложното поле на директивата и тогава на практика ще действат по отношение на съдържанието на софтуера в тези електронни устройства други разпоредби. Парламентът многократно е казвал, че това не е много разумно но съветът продължава да поддържа своята позиция. Ние с господин Аримо казахме, че тази част, която се отнася до цифровизацията, трябва да бъде уредена в тази директива, по същия начин, както и всичко останало. Надявам се, че ще можем да поддържаме е, твърдо тази позиция до края. Няма абсолютно втвърдени фронтове при преговорите, така че виждам една възможност за гъвкавост е, и от е, двете страни би могла да се прояви. Следващата тристранна среща е предвидена за 6 март. След 6 март ще мога да ви информирам за по-нататъчния ход на преговорите. Благодаря. Благодаря за този много обстоен преглед, който направихте. А ако няма заявки за изказване от страна на другите членове, можем да продължим с другото досие определене на правила за предоставяне на пазара на продукти за наторяване с маркировката СЕ. Михай Цуркано е нашият докладчик. Mm-hmm. Благодаря, госпожо председател, уважаеми е, колеги. На 25 януари имахме е, първа неформална среща. Приятно ми е, че мога да ви съобщя, че нещата преминаха много положително. Е, проявява се голям интерес към е, всичко, по което водим преговори. Установихме договора за е, триолога. Е, на 20 март. Ще говорим за промишлените изделия, кадми и друг препарат, който се предложи от съвета – по отношение на микроорганизмите е, няма някакви големи различия между нас и е, съвета. Съгласихме се, че трябва да започнем с е, преговори на техническо равнище. Знаем, че с кадмия много трудно ще се справим. Има доста проблеми и същевременно раз... различията са солидни. В крайна сметка взехме решение, че трябва да се започнат преговори и по този въпрос с госпожа Гардини която работи с докладчиците в Сянка, се водят също консултации, така че много се надявам, че ще стигнем до съгласие. Става дума за две различни теми. От една страна вижданията на докладчиците е, по индустриалните изделия. Те са доста е, е, сложни. Започваме с мандата по време на българското председателство. Става дума за една амбициозна задача, но атмосферата на разговорите със съвета е добра. Ако няма други изказвания по темата, можем да продължим с следващата информация. Става дума за процедура за нотификация. Господин Готиерес Прието е нашия докладчик, но преди това колегата Данте. Колеги, интервенго a nome del collega Sergio Gutierrez che non potrà essere presente questa mattina per fare una breve sintesi dello stato dei negoziati della direttiva notifiche, una delle proposte chiave del pacchetto servizi.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 затова го споменавам. Има един кол-център за телефонни обаждания към тази организация, така че всеки човек с увреждания може да се свърже с организацията и да потърси подходящо за неговото състояние, работно място. Много е, интересна среща. След това се срещнахме с председателката на региона Мадрид. Говорихме за въпроси свързани с Брексит, единството в Европейския съюз. И това бе хубава среща. След това трябваше да напусна делегацията, но тъй като и в Германия имах много важни е, срещи, е, сещате се за какво става дума. Е, но колегите, които останаха за да продължат посещението, след това ме информираха, че са имали посещения и срещи в Телефоника, Кампус Мадрид, IBM, Google. Много интересни, целенасочени срещи, в които е са разменени интересни мнения по същество трябва да кажа, че ако всички е, посещения на делегации от наша страна са така добре подготвени и тол, е, протичат толкова добре, е, ще имаме по-голям успех в работата си. Получихме е, много ясна представа за чувствителността в една друга държава. Е, не всички имаме. Е, е, еднакви интереси и можем да предложим еднакви отговори на въпросите, пред които сме изправени, но е чудесно да се опознаем и да получим повече е, информация на място. В този смисъл е, посещението бе много полезно. Благодаря много. Много интересно звучи поздравление от моя страна за организацията на тази интересна мисия, както звучи, че е била. Което означава и благодарности за вас, госпожо Гепхард, за актуалната информация, която предоставихте. И преминаваме към следващата точка от дневния ред, съвместния дебат, който сме предвидили за а, електронната карта за услуги, където имаме и разглеждане на компромисните а, а, изменения, както за регламента, така и за директивата. И тъй като морта не е сред нас все още, ще взема аз думата от името Всъщност не. Мортън върви насам. Затова аз ще започна с компромисните изменения, които сме подготвили за регламента. Там аз съм докладчик, така че продължавам на холандски Имахме две е, много конструктивни срещи на докладчиците в е, Сянка. Е, обсъдихме технически въпроси предимно. Говорихме за компромисните изменения, които бихме могли съвместно, Мортен и аз, да подготвим. Благодаря на всички докладчици в Сянка за доброто сътрудничество Конструктивният дух, в който работихме, ни помогнаха да подготвим компромисите и по членовете в основния текст, както и в преембюла. Не става дума най-вече за приложното поле. Опитахме се колкото е възможно по-ясно да го очертаем. Освен това, говорихме и за делегирането на и командироването на работници, за професионална квалификация. Що се отнася до определенията на основните понятия, включихме е, едно определение за електронна карта и променихме и някои от е, определенията относно застрахователните понятия е, приложенията на електронната карта трябва да бъдат колкото е възможно по-ясно очертани, така че операторите трябва да знаят каква информация трябва да представят, какви трябва да бъдат изискванията, за да могат да ги изпълняват по отношение на стандартите, които определя законодателят. И освен това подчертаваме ролята на е, електронната търговия и мерките, които Европейската комисия би трябвало да предприеме. Що се отнася до застраховане и осигуряване, имаше много внесени изменения. От една страна сертификатите, които трябва да се пред ставят и да се поискат от самите фирми. След това има предвиден преглед след 3 години, за да може да се предприемат съответно изменения в регламента, ако е необходимо. И така, както ви казах, в този смисъл коригирахме и текстовете на някои членове, и текстовете на преамбюла. Много важно е прилагането и изобщо електронните приложения да не водят до допълнителни разходи. А също времено има една клауза за преразглеждане след 3 години така че ако има нестандартизирани е, сертификати в е, застрахователната сфера, е, ще трябва тогава вече да се предприемат допълнителни мерки. Освен това, тук разглеждаме и въпроса за услугите, които се предлагат по приложение първо. Е, опитахме се да структурираме текстовете колкото е възможно по-добре и да избегнем е, дублиране на текстове в този регламент с е, други, за да си спестиме евентуално объркване. Има немалко случаи, в които трябва да се приведат в съответствие текстовете в директивата и регламента. Опитахме се, колкото е възможно в по-голяма степен, да включим измененията, които колегите бяха внесли в компромисните предложения. Много се надявам, че е, нашата комисия ще подкрепи е, компромисните изменения, които предлагаме. А сега давам думата на е, докладчика Мортен Лекегор, който ще продължи по темата. Благодаря много, госпожо председател, за това въведение. Естествено, че е, напълно подкрепям всичко, което казахте. Останата част от изказването ми ще бъде на датски. От нашата среща насам. Все пак обсъдихме, разбира се, всичко това, но продължаваме с докладчите в сянка, работим по компромисните предложения за НП и на а, други политически групи. Искам да благодаря за сериозната работа, която извършихме. Имаме много сериозни компромиси. А, има и една серия компромиси, които а, позволяват да се свържат ясни процедури с, с електронните карти, така че а, да знае човек какво трябва да следва, когато се намери в една друга държава членка. Също така важни са елементите, свързани с цифровизацията. А, много добра е посоката, която сме поели все пак трябва да зарежем цялата тази бюрократична а, купчина от а, хартии и документи и да се предвижим в 21 век, където се намираме. А, разбира се, това е свързано с определени а, дейности, които трябва да предприемем. Също така, важни са моментите с а, онлайн достъпа трябва да сме наясно, че директивата не функционира достатъчно добре и имаме отговорност, политическа отговорност и аз мятам, че тази електронна карта за услуги ще ни позволи да изиграем своята важна роля, да помогнем на тези предприятия, които работят в трансграничен контекст и съвсем конкретно сега по компромисите. По време на последното ни заседание работихме по чисто централно политическите елементи, затова ще се спра на тях сега. Сериозните ни амбиции включват естествено и изграждането на системата така както е предвидена. Искаме е, да бъде максимално обхватно приложното поле. Бихме искали комисията да предвиде, предвиди различни бариери, които да, да предвиди работа за преодоляване на бариерите, които пречат на трансграничните дейности. И парламента и съвета трябва да разгледат много подробно предложението на комисията и разбира се, трябва да имаме не само а, а, различните регламенти, общия регламент за защита на данните, също така този за а, командироване на работници. Всички тези елементи на а, законодателството са взети предвид. Освен това, тази карта ще позволи да се идентифицират различните е, елементи, например принципа на държава по происход. Е, не винаги е, се прилага добре. и тези карти ще позволят на държавите членки да проверят данните за предоставящия услугата. и това е много един много интересен момент, освен това, в случай на съмнения, държавата домакин може да се свържи с държавата по происход и да получи допълнителна информация. Бихме искали електронната карта да въжи е, докато се актуализират е, всички видове информации. 5 години за предоставянето на временни услуги. Но когато имаме по-дълги услуги, може да се предвижда и удължен период. За да функционира всичко това на практика, трябва да има ясни а, посоки за изпълнението, които да са а, ясно комуникирани с държавите членки трябва да се проверяват данните и а, точка 6. След това принципа а, за еднократно предоставяне на информацията а, е важен а, от страна на една от политическите групи се предоставя, а, се защитава идеята за а, годишен принцип – а, без да се изчаква съдебно решение, но в член 18 трябва това да е ясно за предложението. С това а, приключвам и а, ви благодаря за вниманието. Благодаря, Мортън. След това сега ще чуем докладчиците в сянка Ана Мария Кораза за НП. Благодаря много на двамата докладчици за отличната работа. Мисля, че а, текста, който в момента сме постигнали, е много по-добър, отколкото в началото. Ние не бяхме доволни от предложението на комисията, защото то даде основа за много недоразумения и загрижености и смятам, че вие сте взели предвид много добре, съвсем легитимните съгрижености, пояснили сте различните елементи, допринесли сте с а, а, правна сигурност и смятам, че сега това, по което ще гласуваме, е един много различен текст от първоначалното предложение на комисията и приказвам всички да а, прочитат текста и да не гласуват по предложението на комисията, а по текста представям двамата са докладчици. Електронната карта, какво представлява тя? Тя не е някакъв а, край на света, не е някаква ракетна наука, не е нещо, което ще промени а, напълно играта. Това е едно средство, което ще помогне на тези предприятия, които продават а, през граница, да го правят с по-малко бюрокрация, по-лесно в собствения си език, с упростена процедура. Това е. Това е една малка стъпка, която позволява да осъществим директивата за услугите. Това е. Защо НП реши, когато бяхме недоволни от първоначалното предложение, да се борим за по-добър текст? Защото една година след преди края на мандата, смятаме, че е много отговорно да направим всичко възможно заедно с колегите, да се опитаме да подобрим текста, да предоставим една възможност за малка стъпка, която отваря а, пазара, вместо да не правим нищо. Защото нямаше а, в крайна сметка възможност да се направи е, нещо по-добро. Ние а, е, искаме като е, добри, отговорни политици да си свършим работата и благодарим наистина на двамата докладчици, защото те постигнаха действително много във връзка с загрежността на колегите. И така, какво сме направили с цел упростяване и намаляване на бюрокрацията? Държавата Думакин трябва да подпомогне процеса на доизясняване на а, изискванията. А, и факта, че става въпрос за електронно, електронен начин на комуникация, не означава за дублиране на информация. Не се говори за дублиране на информация, просто се про практикува принципа а, за еднократно предоставяне на информацията и също така принципа за а, обслужване на едно гише. А, допълнително се добавят преводи, до, документи, сертификати, всичко това, което е проблем за малките и средни предприятия. Това, за което съм много а, доволна, е, че остава а, сектора а, за а, строежи и а, всъщност по-рано беше само административната тежест – а знаем, че има и регулаторна тежест, която е проблем за малките и средни предприятия. Радвам се, че и застрахователния сектор остана. Това е нещо, което много често малките и средни предприятия докладват като проблем. И също така пояснихме, че не става въпрос винаги за държавата по происход, социалното законодателство, законодателство за трудовото, трудовия пазар, остава на национално равнище, условията за наемане, условията за, до, за безопасност на, тру, на труда, всичко това остава. И също така даваме повече време за държавата по происход да провери документацията. Започнахме от не безсрочен етап 5 години така че ще може да се отхвърли, да се преустанови, да се прегледа, да се проверят документи, да се осъществят проверки там, където има някакви съмнения за измама. Така че държавата членка има пълното правомощие да извършва проверки в своя трудов пазар, но допринасяме за хармонизиране на изискванията, защото и двете държави членки си говорят по електронен път. Също така въпроса за репутацията. Тук стъпихме наистина на процедури, които са в окончателен вид. също изяснихме идеята, определението за държава членка по происход. комисията върве, всъщност говореше за държава по происход на електронната карта. Ние направихме тази дефиниция много по-ясна. Ако има предварително одобрение за съответното предприятие. Това също помага да сме сигурни, че говорим за един коректен економически оператор, а не някакви фалшиви предприятия. И също така, след 3, а не след 5 години поискахме да има преглед. Това дава възможност и на законодателите да видят и да оценят дали има полза или не. Всичко в текста а, води до, добро, до добавена стойност за малките и средни предприятия, затова смятам, че става въпрос за един добър текст, който следва да подкрепим. Благодаря. Благодаря на Мария Дарио Розати, който също е, е докладчик в сянка, но вие се изказахте и за двамата. За социалисти и демократи, госпожа Конзари, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Всички знаем, че много от групите работят по електронната карта, имат свои собствени становища и Имаха много критики и а, не винаги подкрепят госпожа Кораза Билт и Локегард и Мортен Локегард. Не всички от притесненията са достатъчно отразени. Ами дори новия текст добавя нови притеснения. Едно от притесненията, които се появиха след първоначалните а, текстове, е увеличаването на приложното поле. Много е жалко, че а, се добавя а, нов сектор Сектор на строителството е добавен. Това е голяма, сериозна загриженост за нас. Това ще добави много допълнителни задачи. Разширяването на този, това приложено поле строителния сектор, мобилността и също така сектор за почистване, също така и предприемачите, или както ги наричаме самонаети, както или ще и да ги наречем, тясната професионална компетентност много трудно може да се удостовери. В групата на социалистите и демократите сме за разра... разрастване, разработване и развиване на вътрешния пазар, на единия пазар. Хубаво е, че имаме директива, която действа, но енергията на парламента и на комисията и на съвета трябва да се инвестира именно там с приложаването на е, прилагането на тази директива, а не да си губим времето, да си правим нови предложения, контрапредложения и да се критикуваме и вече да се загуби идеята, коя критика към кой текст отива. Има много по-критични гласове, които се чуват и разширяването на приложеното поле е много сериозен проблем. Член 2 е това. Правомощите на комисията там се разширяват с делегираните актове и от самото начало ние казахме, че това не е в съответствие с европейското законодателство и не следва да се разширява приложното поле по този начин. Правната служба на съвета също го потвърди. Третия въпрос, на който искам да се спра, е този принцип на целева държава. Това е един от основните стълбове и всъщност той се отслабва тук, не се а, укрепва, както каза госпожа Кораца Бил. Всъщност а, държавата по происход отговаря за контрола на тази а, електронна карта и така се включва и риска И отново се вкарва този спорен а, термин, това спорно понятие от задната вратичка. Принципа на държава домакин. Може би някой ще каже, това е правилно решение, но всъщност е много фалшив, фалшиво понятие и само до проблеми води. Възможността да се контролират действията са много ограничени и сме убедени, а, че държавата домакин а, е погрешна идея. Само ще затрудни работата ни. Ще повторя това, което казвахме и преди когато този парламент е разделен по, то, по един въпрос и съвета и държавите членки също са много разделени, когато има трудности при намирането на ползите, които ще бъдат създадени, то тогава смятаме, че е много по-добре и продължава да бъде по-добре комисията да го оттегли това предложение, защото лошото законодателство просто отслабва Европейския съюз, а не го укрепва. Благодаря много. Виржини Розиер не е тук, но виждам, че а, имаме господин Розати сред нас, така че той ще се изкаже от името на а, от нейно име като докладчик Сянка. Извинявайте, госпожо председател, че закъснях. За съжаление, Полета ми закъсня тази сутрин и не можах да дойда на време за днешното ни заседание. С риск да повторя някой от а, доводите или пък да изкажа отново определени аргументи, нека все пак накратко да кажа каква е позицията на НП. Разбирам, че Анна Мария Кораца Билд вече се е изказала и е обяснила нашата позиция като НП, но нека да добавя с риска да повторя нещо. На първо място благодаря и пълна подкрепа за двамата докладчици за тяхната работа. Смятам, че отлична работа свършиха и е, с четаха максимален брой компромисни аргу, е, изменения и откликнаха на всичките спорни моменти от самото начало. Втория момент, на който искам да се спра е, че впечатлението ми е, че все още някои от колегите работят и говорят за документ, който вече не е на масата. Документът, с който разполагаме в момента, е напълно нов документ. Да, действително има общи елементи с първоначалния документ, може би заглавието и а, някой друг а, а, елемент, но това е напълно нов документ. И нека кажа ясно, всички загрижености, които бяха изказани тук, в тази комисия и на други места, в други форуми, както от колегите от другите политически а, групи, така и от други заинтересовани страни, бяха отчетени в максимална степен и всъщност смятам, че като резултат от това докладчиците успяха да постигнат един много балансиран документ. И накрая нека ви напомня, колеги, че имаме задължение по договор да работим за единия пазар. А този парламент не е направил кой знае колко в последния мандат, за да подобри ситуацията, макар че всички са наясно, че съществуващите бариери и съществуващите пречки не позволяват напълно да се възползваме от единния пазар на услугите. Така че, с оглед на това задължение на нашия парламент, ви приканвам да а, демонстрирате един а, подход на сътрудничество и да работим заедно по този документ. Благодаря много. Вежини Розия не е тук, така че Данес Де Юнг от а, ГУЕ трябваше сега да се изкаже от а, а, но и него го няма, така че следва госпожа Герхарт. Yeah, Благодаря. Не съм докладчик сянка, но становището е, за правната комисия бе подготвена от мен. Утре ще се обсъжда и приема. Е, господин Русат и госпожа Кораца Билт ни призоваха да прочетем внимателно новите предложения, което аз изторих е, и стигнах до същия резултат, както колежката Яконсари. Наистина съществените проблеми са в предложението на комисията не са разрешени, частично дори са усложнени. Два примера от мен <clears throat> като доказателство за проблемите. Първия пример посочи го и госпожа Яконсари. Става дума за делегирания акт делегираните актове, предвидени, включително разширяване приложното поле на директивата и нашата правна служба ясно заяви, че това е в разрез с правилата на Европейския съюз, защото член 290 от договора е, позволява на законодателя да, да да отстъпи на комисията приемане на делегирани актове, ако става дума за несъществени елементи. Но тук говорим за много съществен елемент. Възможността за разширяване на приложното поле чрез акт по делегация, което просто не може. Не можем да се съгласим. Това а е в разрез с всички правила. Аз и не разбирам подобно предложение на комисията. Да не говорим, че не разбирам, че има колеги парламентаристи, които могат да подкрепят предложението. Ние отстъпваме собствените си права на Европейската комисия, а това е много сериозна стъпка. Второто компромисно предложение е за сертификатите и за страховките. Да, не става дума за хармонизирано, термина е отпаднал, но това не решава проблемите. Различните разпоредби относно отговорност за страховки, професионал квалификация и така нататък в целевата страна са много различно уредени в държавите членки. Един сертификат за уредбата на този въпрос за мен е странно. За затова, мисля, трябва да помислим какво ни казват застрахователите и фирмите. За тях е много по-важно да има прозрачност, и един ден да се мисли за хармонизация на правото, но всичко това да се уреди само с сертификат за мен е крайно недостатъчно и не е целесообразно решение. И в заключение искам да споделя нещо. Говорих за нашето посещение в Мадрид преди малко и случайно се срещнах в Испания с редица бизнесмени и говорихме и за електронната карта. И те бяха категорични. Не е това инструмента, от който се нуждаят по-скоро европейския сертификат за квалификация и най-сетне Европейската комисия да стори нещо по този въпрос, вместо да предлага нови инструменти, които нито са целесообразни, нито водят до резултат. Председателката, благодаря. Андрея Шваб. Благодаря първо, благодаря на докладчиците и докладчиците в сянка на предлагани са, предложени са много сериозни изменения в съответствие с нашите виждания. Колегата Розати много основателно отбеляза, че сегашният текст се различава много от изходния и дискусията е от друга правна точка. Но заглавието остава същото, а след като съдържанието се променя, питам се дали да не променим и заглавието, защото съдържанието е тотално променено. Две неща искам да, каза, да кажа. В двата текста ясно се показва, че възможностите за контрол се запазват за държавите членки и се разширяват, което е много хубаво за възприемането на този инструмент държавите членки. Приветстваме това. Второ, в корпуса на директивата ясно се заявява, че не става дума за въвеждане принципа на страна на происход, а че е, принципа на целевата страна се запазва от директивата за услугите. Но да, има съмнение за тези компромиси. От една страна въпросът е доколко разпоредителната правомеж правомощия на комисията по член 2 може да доведе до разширяване на природното поле. Мислих по въпроса, по едно съм съгласен с госпожа Бетхарта. Ако не става дума само за професионалните групи, включени в ИКАРТ, то тогава комисията и парламентът трябва да си запазят правомощията. Но ако говорим само за разширяване на професионалните групи, това е възможно проверяваме въпроса, но мисля, че през тази седмица Имаме и документи от съвета и трябва да изясним въпроса, както каза колегата Лекегард, дали това опростява единния пазар тази изменена директива служили, обслужвали тази цел, защото някои от предлаганите разпоредби а, са абсолютно неприложими в някои държави членки и за някои търговци и в Германия това е затруднение. Е, е, не става дума да ги облегчим, а да се въвеждат нови моменти, които се контролират при положение, че в момента от контрол няма нужда. Е, така че много внимателно трябва да помислим по въпроса. В Германия се чуха много критични гласове по въпроса. Вярно е, че тази, това е предложение много различно от първоначалното предложение на Европейската комисия. Това е ба, чудесна база за дебат. Но трябва да имаме предвид, че колегите от другите комисии тук в парламента трябва да се запознаят с новия текст, за да знаем всички за какво говорим. Председателката благодаря Андреас Ван Нистелрой. Uh, thank you very much for the introduction today and uh, Благодаря за направеното въведение. Аз наистина мисля, че това е стъпка за укрепване на единния пазар, за повишаване на доверието и използване на нашия капацитет в цяла Европа. По един или друг начин аз предлагам изменение и в едно от тях разсъждавам за правното основание. Разбирам, че не можем да следваме е, по, подобрение, разширения подход за всяка държава членка. Има държави, които не отговарят на изискванията. И поне трябва да изчакаме тези държави да Е, из, излязат на това ниво, но това ще забави Европа и това е същинския проблем. Проблем, чието решение е в, нашото, в нашите ръце. И моето предложение, което е, е да насърчим тези, които вече са готови, не се прие. И ако това не е така, ще припомня примера с строителството. Нашата нашето правителство няма да приеме нещ, една ситуация, при която старите разпоредби на директивата за услугите са в сила, но те просто не работят. Те са неподходящи за този отрасъл и аз предложих тригодишно изключване на строителния отрасъл от директивата, защото наистина те не могат да се справят. Бъркотията е пълна. Предложението ми не се прие и аз наистина съм затруднен да гласувам. Разбира се, положението е сложно, е, има изменения, но все още има съмнения и колебания, включително у мен. Исках да подчертая това. Според мен ще бъде добре да имаме опт-аут за недълъг период от време, ако това е желанието на държавата членка. Тогава е, можем да помислим за конкретното положение в, в, в тях. И като минат 2-3 години, ако има развитие, те могат да се присъединят напълно. Но някакси да, да не действаме като фокусници и с един удар да разрешим въпроса. Трябва да има възможности за отрасли, за страни, които искат да кажат, добре, нека да е, работим по-етапно. Не зная дали Чисто юридически това е възможно, но това е моята позиция. Председателката благодаря. Ако няма други желаещи да вземат думата, нека чуем Мортен е, Лекегард за отговор. Благодаря, Марлин, благодаря, Анлин, благодаря, колеги. Първо благодаря на колегите от НП за извършената работа. Е, държа да ползвам възможността да го кажа, че бяхте много конструктивни. Господин Русати ясно го заяви, това е съвършенно нов документ. И мисля, че вие казахте нещо много важно. Ние носим отговорност. Отговорност за подобрение на единния пазар по договора. И трябва да сме наясно с това. Мисля, че това трябва да бъде подхода ни към тази работа. Ние просто носим тази отговорност. Благодаря, че го споменахте и подчертахте. Сега <clears throat> в отговор на колегите социалисти и демократи. Отбелязвам си казаното от вас. Мисля, че е, стана дума за повторение и аз мога да повторя, че цялостното ми впечатление, че по време на тези преговори до сега признавам, постоянно чувам едни и същи аргументи. Не, не смятам, че направихте, кой знае как, бележите, кой знае какво подобрение. Е, и съм разочарован. Говореше се за може би. И непрекъснато се говори, че може би има риск. И отново оставам с впечатление, че и мога да кажа само, това е идеологическа опозиция срещу работата ми в този е, в тази комисия и малко съм натъжен от това. Всеки, който искаше да подобри текста, имаше нееднократно тази възможност. Аз е, с интерес изслушвах всяко предложение и накрая ще повторя, това е съвършено нов документ в сравнение с документа, от който тръгнахме. В отговор на господин Шваб за заглавието аз нямам кой знае каква чувствителност към заглавията. Нека си поговорим за това. Господин Ван Нистелрой, много честно да си кажа и аз се тревожа за същото. Но за това правим, постигаме компромиси. И разбирам също така, идеята да проявим амбициозност. Но, разбира се, трябва да бъдем обективни, защото ние мислим за строителствения сектор в момента. И аз в преговорите е, поставих същата и представих същата идея да помислим за поетапно въвеждане. Но да ви кажа, е, това според мен е добър компромис. Можем да поговорим по този въпрос. Трябва явно да се пипне още нещо. Това е в общи линии, което желаях да споделя. Председателката благодаря Мортън. И аз самата като докладчик искам да кажа съвсем накратко няколко думи. Е, е, що, Разширяването на приложното поле, това бе в крайна сметка предвидено в първоначалното предложение. Не докладчиците са дали тази идея. Освен това, една голяма част от въпросите, които бяха поставени, е, всъщност се отнасяха най-вече до съкръщаване на сроковете. Аз не виждам проблеми в съкръщаването на срока за преразглеждане от 5 на 3 години. Държавите членки имат и продължават да имат възможности за контролиране и освен това подчертава се необходимостта да имат тази компетенция а също и а, така, правомощията, които комисията се опитва някакси да а, привлече за себе си във връзка с командироването а, и които тревожат най-вече доставчиците на услуги, а, бяха отново върнати на мястото, според мен. Основните е, ни задачи бяха свързани всъщност с е, гарантирането на правата на малките и средните предприятия. Е, малките и средните предприятия нямат е, достатъчно средства първо, за да предлагат трансгранично своите услуги и за да участват в тази система. Затова се подчертава доброволния характер на електронната карта за услугите. Що се отнася до комисията, мога да кажа, че сме подчертали необходимостта от отчитане на някои притеснения и интереси на заинтересованите страни, които трябва да се отчитат и от комисията. А що се отнася до пас, паспорта на професиите на европейско равнище, ние а, е, смятаме, че това е една чудесна а, е, стъпка именно към постигането на повече а, е, хармонизация по отношение на трансграничните услуги а, и възможността на хората да работят трансгранично. Да, Мортън, а след това ще дадем думата и на Европейската комисия. Но първо а, Мартън отново. Извинявам се, госпожо председател, забравих да кажа нещо, което се почувствах провокиран да го кажа за официално по повод казаното от колегите Якон Сари, госпожа Герте. Правната служба е, никога не е казвала, че акт по делегация не може да се използва за разширяване на приложното поле. Напротив, становището е това е възможно при определени об условия. Е, държа да внеса яснота. Председателката благодаря. Преди да чуем комисията, е, господин Дамти иска да каже нещо. Извинявам се, нямах намерение да вземам думата, но сега разбирам от изказванията, от изказването на господин Лекегард, че отново социалистическата позиция е неправилно представена. Аз ясно заявих и на сред заседанието на координаторите. Ние направихме предложения, които бяха приети във всички сезирани комисии. И трябва да кажа, че Изобщо не става дума за политическата група на социалистите, а за малките и средни предприятия. Те имат проблеми. Благодарим, разбира се, на докладчика за така свършената работа. Това е труд, който във всички случаи заслужава нашето уважение. Но, освен извън това, не се притеснявайте за позицията на социалистите. Имаме изменение, което ще предложим в пленарна зала и то ще получи подкрепа. Тук трябва да водим дискусия за текста, а не за позицията на социалистите ние винаги ще солидно ще представяме своята позиция. Благодаря, сега казва председателката. Не можем да се връщаме към спонтанни изказвания, госпожа Капхат. Съгласна съм с господин Лекегард по един въпрос. Правната служба наистина каза, че при определени обстоятелства може да се използва акт по делегация, но добавиха, искам това да влезе в протокола, че компр наличния компромис не отговаря на тези условия. Казвам го за протокола. Председателката благодаря господин Гамс от Европейската комисия, на когото давам думата. Благодаря, госпожо председател. Комисията горещо приветства активната дейност на парламента по настоящата директива и подкрепя всички усилия за подобряване на предложението, за изясняване и упростяване. Запознахме се с проект от доклада и това е чудесна база за работа. Много от измененията, включително компромисните, са ценни и конструктивни Идеята е подобряване на единния пазар и неговата дейност. Това не е предложение панацея за всички проблеми на единния пазар за услуги. Но като насочваме вниманието си към бюрокрацията, можем да допринесем за по-добре действащ единен пазар на услугите. Основната цел е точно малките и средни предприятия да получат едно упростяване на администрацията и да расте не бумащината, а броя на работните места и растежа. Това е цел на всички е, предложения на комисията за напредък социалната програма. Предложението не нарушава баланса между правата, отговорностите и правомощията между държавите, държавата на происход и държавата домакин, съответно предлагаща и е, осъществяваща услугите. Говорим за сътрудничество между държавите членки, което, което ние насърчаваме. <clears throat> Разбирам, че политическите мнения по предложението се различават. Така че, но за нас е важно да се постигне компромис в името на това добро предложение. Председателката, благодаря. Това означава, че можем да приключим работата по този тази точка от дневния ред. Гласуване на следващото ни заседание през март. Така сега можем да пристъпим към следващата точка от дневния ред. Един единен цифров портал за предоставяне на информация, процедури и решения на проблеми. Марлене Мици. Благодаря, госпожо председател. Много важна тема. Но може би е, бих могла да помоля за малко повече е, внимание. Не е приятно да се говори в шумна зала. Една. Thank okay, been... Uh, И така, още веднъж благодаря. Е, важен доклад Надявам се, темата ще допринесе е, за е, едно по-добро е, уреждане на въпросите и за граждани, и за предприятия. бяха внесени немалко изменения и от докладчиците в Сянка, и от докладчиците. 130 бяха първоначалните изменения, а след това се добавиха и други много от така, преговорите е, в, с докладчиците в Сянка показаха, че е, действително можем да постигнем повече. Разбирам, че те е, действително са, е, са се опитали да е, обхванат колкото е възможно повече изменения е, е, и изменения от различните политически групи, подготвяйки предложения за компромис. Заедно с мен имахме редица технически срещи и срещи по същество. Сроковете са много кратки, така че аз благодаря и на е, докладчиците в Сянка е, и на всички сътрудници и е, консултанти. 56 са в крайна сметка измененията, които обхващат целият спектър на политическите групи в парламента и въпросите, които са и технически, и по същество. Най-основните въпроси в тези компромисни предложения се отнасят до обхвата на предложението, първи и втори член – е, единия портал достъпа до процедурите онлайн и какво точно означават те. Това е член 5 и член 11. Е, засилването на е, елемента защита на данни, също член 5. Процедурите и броя на процедурите а също и сроковете по отношение на влизане в действие. Приложенията 1, 2, 3. И така, що се отнася до член 5, има альтернативно продължение, е, инициирано от Алде и Зелените. В общи линии е, се поставя искането, ако държавите членки е, желаят да поискат и физическо присъствие, то тогава нещата трябва да се сведат най-вече до паспорти и така нататък. Аз по принцип не бих искала да подкрепям едно такова изменение. Защото в второто приложение така и така се казва, че може би в някои случаи е необходимо, така да се каже, физическо представене или присъствие. Но ние по принцип искаме да отправим посланието към държавите членки в случаите, в които може да се защити общественото здраве, може да се спести и, и допълнително натоварване за гражданите и за съответните служби, да се използват именно онлайн процедурите. Така че би трябвало да гарантираме че чудесните е, услуги, които се предлагат на гражданите, на потребителите, на предприятията, могат да се намерят и онлайн в компютрите във всички държави членки. И че няма да има възможности за злоупотреба с тази система. Трябва да сме съвсем ясни. Ние не желаем в никакъв случай е, е, да намаляваме защитата е, срещу злоупотреби, но държавите членки би трябвало да позволят и възможността за е, онлайн процедура всъщност имаме възможности да предложим именно тези услуги на граждани и предприятия и аз мятам, че те са много важни. Нашият принос би трябвало да бъде да облегчим живота и на предприятия, и на граждани, като запазим нивото на защита така че това много-много ще обличи за всички граждани на Европейския съюз е, е, живота е, и аз много се надявам, че ще има подкрепа за нашите предложения. Сърдечни благодарности на всички докладчици в Сянка за много стойностните им предложения и за конструктивния дух. Благодаря и на сътрудниците. Утре е гласуването. Благодаря. Господин Карас от НП е докладчик в сянка. Да, госпожо председател, е, госпожи и господа, не мога да е, добавя много е, повече, след като чухме докладчика на госпожа Мици, тя е много компетентна и освен това трябва да благодаря за колегиалната атмосфера, в която работихме, както по отношение на техническите, така и и по отношение на въпросите по същество. Що се отнася до техническите въпроси и заседания, благодарим много на сътрудниците от секретарията. Те чудесно работиха. А по отношение на компромисите мога да кажа, че те са много добре уравновесени. Опитахме се действително да включим така важните моменти от предложенията на всички политически групи в компромисните предложения. Е, с изключение на някои съвсем така ясно идеологически украсени искания, но надявам се, че всички политически групи ще ни подкрепят. Радвам се че по отношение на измененията в първо и трето приложение намерихме решение във връзка с делегираните актове. По приложение 2 трябва да кажа, че цифровизацията на данъчните процедури има едно изследване на Генерална дирекция ЮСТ което ще бъде публикувано много скоро във връзка с е, онлайн регистрацията на е, професионални дейности и е, стопански дейности. Ще трябва да разгледаме много добре резултатите и заключенията от това изследване ако о, сега говорим за преходните разпоредби и сроковете, както и влизането в действие, очевидно това ще бъде основната тема при е, трилога. Ние е, сме се споразумяли за сега е, тук в парламента за срока от е, две години, но при всички положения, при тристранните срещи, това ще бъде вашен въпрос Ръководихме се от е, положителни, добри аргументи. Благодаря още веднъж за професионалния и колегиален подход на докладчика. Благодаря. Леди е, Бай за е, ЕКАРЕ. Благодаря. От името на ЕКАРЕ мога да кажа, че ние подкрепяме инициативата за подобряване на предоставянето на информация, процедури и услуги онлайн в някои случаи по отношение на преводите очевидно ще става дума за завишаване на разходите, но ЕКРЕ не подкрепя а, а, възможността за а, така, налагане на физическо присъствие от страна на държавите членки. По отношение на а, член 5, първи параграф, предложение на зелените. Още нещо мога да добавя тук. Подобни амбициозни проекти, като този, който обсъждаме в момента, на практика след това не се прилагат правилно и в пълна степен. Така че тук нещата опират най-вече до изпълнението, до прилагането. Нерядко сме имали такива случаи и много се надявам, че при тристранните срещи ще се обсъдят и тези въпроси. Накрая благодаря на госпожа Мици за много доброто сътрудничество и желая успех на работата по време на тристранните срещи. Господин Селимович е, ще говори от името е, на АЛДЕ. А да, е, колежката Калас, за съжаление, не може да присъства лично днес. Помоли да бъде извинена. Трябва да благодаря от нейно име на всички докладчици за доброто сътрудничество, е, член 5 е, би трябвало да предвижда колкото е възможно повече електронни процедури, е, които са в съответствие с останалите изисквания. Госпожа Каос се надява, че това ще бъде договорено с съвета. Тя подчертава първо, че бихме могли да бъдем по-амбициозни и че можем да ограничим възможностите за изискване на физическо присъстване. Държавите членки ще имат тази възможност, но тя би трябвало да се използва като изключение и в случаите, в които онлайн процедурата не е довела до желаните резултати и трябва да се и има възражение. Освен това, Европейския съюз и държавите членки би трябвало да се възползват от електронните възможности в пълна степен, но трябва да зачитат и правилата за защита на личните данни. Натоварването ще бъде за администрацията, а не и би трябвало да бъде за администрацията, а не за потребителите и за гражданите и предприятията. На трето място госпожа Калас благодари за доброто сътрудничество и се надява на ползотворни преговори. От името на зелените ще чуем също докладчика в сянка. Да, благодаря. Благодаря на докладчиците, най-вече на госпожа Мици за работата по това досие. Имахме възможност почти по всички точки да се споразумеем, но все още ми се струва, че все пак а, е, е, би трябвало да а, е, си има предвид възможността на някои държави членки и желанието им да запазят и известни възможности за провеждане на процедурата, не непременно онлайн. При всички положения се опитваме да наложим най-вече електронния подход. подчертаваме общия подход, но изключението от електронната процедура, е, това е една стъпка, която ние предприемаме, може би извън обхвата на това, което предлага докладчика, би трябвало да бъде е, възможно при един изчерпателен списък на условията, в които това е възможно. За повечето случаи от е, тази процедура е, ние е, не сме получили всъщност е, така задоволителен отговор за това, защо трябва да се изключи изобщо тази възможност за физическо присъстване и за поставяне на искане от държавите членки. Ние предлагаме е, в е, тези действително изключителни случаи е, по отношение на регистрация на паспорт или е, във връзка с дейността на предприятията това да е възможно, но както казах, предлагаме изчерпателен списък на условията, при които може да се постави такова изискване. Е, държавите членки все пак трябва да имат малко повече гъвкавост и да могат е, по осмотрение на компетентните органи да е, поискат физическо присъствие за довършване на административната процедура. Не непременно онлайн. Това според мен е възможно. Но няма червени линии за нас, така че напълно подкрепяме подхода на докладчика и се надяваме, че ще работим добре и по-нататък. Госпожа Вайн от Европейската комисия, господин Вайн от Европейската комисия има думата. Говорихме за добро функциониране и по-добро функциониране на единния пазар достъпът до информация трябва да бъде е, свързан и с е, е, своевременно предоставяне на данните. Е, именно е, електронната процедура допринася за това е, в, случай, в трансграничните случаи. Така че благодаря на е, докладчика и докладчиците в Сянка, както и на всички останали сътрудници, работили по досието за подходящите изменения. Комисията смята, че е, нивото на амбиция е високо, е, нещо, което споделяме с е, Европейския парламент като виждане. И се надяваме, че ползата ще бъде голяма и за гражданите, и за предприятията. Ще спомена нещо още бизнес регистрацията и процедурата, свързана с регистрирането на стопанска дейност, би трябвало да бъде хармонизирана в рамките на Европейския съюз. Трябва да потърсим много подходящо, добро решение. Благодаря още веднъж за вашите предложения и се надявам, че ще работим в дух на добро сътрудничество. Благодаря и още веднъж докладчика госпожа Мици. Благодаря. Благодаря за важните предложения и изказвания. Транспондирането, както стана ясно, ще бъде е, важен въпрос, който ще обсъждаме. Е, естествено, нивото на, на амбиция трябва да бъде високо. Това е заложено от комисията в предложението. Нашето е, виждане е същото Зелените говориха за член 5. Ние ценим вашите предложения в това отношение. Обсъждали сме го сериозно. Оценяваме вашето желание да подобрите първоначалното предложение. Много голямо значение трябва да отделим на това досие – Става дума за един коктейл от аспекти, които пряко засягат дейността и живота на гражданите и предприятията и трябва да потърсим възможно най-балансираната смес от отделните елементи. Благодаря. Благодаря. Утре ще бъде гласуването, както госпожа Миси вече спомена. И така стигаме за днес сутринта до последната точка. Става дума за регламента относно ЕНИСА, за киберсигурност, за отмяна на регламент и сертифициране на киберсигурността на информационните и комуникационните технологии, акт за киберсигурността. Е, докладчик е Никола Данти. Благодаря, госпожо председател. Е, е, онлайн услугите накрият не само ползи в себе си но и носят полза, в тях се съдържа и елемент на несигурност. Също време цифровизацията е, така да се каже, стълба на европейската економика. Но забелязваме и много случаи на измами във връзка с плащани от страна на граждани, е, на физически и юридически лица. Изчакваме малко. А също и чрез Даркнет незаконно се използват и извличат данни. сигурността в Великобритания бе е, на няколко пъти е, дестабилизирана е, и това може да доведе и до цялостна дестабилизация на правовия ред и демократичните принципи в държавите. Граждани и предприятия стават жертва на хакери. Евробарометър съобщава, че 57% от 87% от анкетираните се страхуват от тази възможност. Много важно е по отношение на киберсигурността и в информационната област да има много солидна правна уредба в Европа би трябвало да засилим изискванията, да ги направим по-стрикни. Трябва да ни е ясно, че това е много важно и за граждани, и за предприятия, за всички институции. Медиите проявяват също е, все по-голям интерес, е, което е, би трябвало да бъде стимул за европейските институции да действат координирано и експедитивно. Предложението на Европейската комисия от септември миналата година е реакция именно на този завишен интерес и притесненията е, от страна на всички държави членки. Предложението на комисията е в правилната посока, засилва компетенциите на ЕНИСА и създава система за сертифициране е, на киберсигурността. Намалява се и раз... фрагментацията на продуктите на единия пазар на важния и сигурността на продуктите и безопасността, високата степен на защита на сигурността на граждани и предприятия. Също времено трябва да кажа, че във връзка с създаването на сертификационна система в Европа, ще е, трябва да се е, конкретизират общите изисквания по отношение на продуктите, на единния пазар, за да бъдат те сигурни, е, независимо от това дали са сертифицирани или не по новата система. правомощия на комисията е, по отношение на сертифицирането на такива услуги се предвиждат, които трябва да се зачитат и във връзка с член 54 от регламента, който уточнява някои въпроси, свързани с запазване на конкурентоспособността и конкуренцията. Участие на засегнатите лица при подготовката на сертификационните програми за управление на е, сигурността, е, сертифициране на киберсигурността и привличане на различни заинтересовани групи по интереси, създаване на е, съвсем стриктна програма за работа на равнище Европейски съюз по отношение на сертифицирането и установяването на критерии, каталог на различните продукти и услуги и а, а, всичко останало, което е свързано с въвеждането на европейската сертификационна система. Много важно е, а, сертифицираните продукти и а, услуги а, да станат достояние на потребителите. А, е, тоест, е, информацията за гражданите е много важна, е, а също и от гледна точка на предприятията. Ние желаем да има една единна сертификационна система с съответните елементи на сигурност в нея, които допускат и контрол, включително и по отношение на техническата проверка на автомобилите. Тези правомощия би трябвало да се засилят е, е, на европейско равнище, така че европейския сертификат, изготвен е, от съответната държава член, да отговаря на същите изисквания, както и в другите държави членки. Комисията, това, което предлага, трябва да бъде, разбира се, подкрепено от държавите членки. Бъдещата система на сертификация трябва да бъде гъвкава и адаптируема, защото естествено съществуват уязвими елементи от бъдещите, за бъдещите продукти и услуги, така че трябва да направим всичко възможно да защитим крайните потребители, да могат да използват съвсем спокойно всички сертифицирани продукти. Също така, периода на валидност ще се установи като функция, без да включваме тези задължителни 3 години от самото начало. Ще продължим да работим по този въпрос. Конкретно тази седмица все още работим за, по основното предложение. Искаме да засилим. А, наблюдението на пазара в това отношение, за да има по-добро качество на продуктите и взаимно свързани оценки на сертификатите на а, съответствие и спазване. Чухме приноса на другите докладчици в Сянка. Следващия вторник имаме среща, тогава е крайния срок. Председателят а, на Microsoft а, наскоро каза, че през 2017 година Е, е, има повече а, о киберпрестъпност, колкото а, всички други години до тогава, но 2018 също ще бъде рекордна година и трябва да подготвим координиран отговор от страна на Европейския съюз. Благодаря господин Данте за НЕП. Госпожа Канцова, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Нека започна с това, че приветствам това предложение. Благодаря за, на господин Данти за неговата работа. Последните атаки в нашите държави членки а, правят така, че а, осъзнаваме необходимостта това да бъде един сериозен приоритет на нашите всекидневни държави. Също зависят а, от устройствата, които са в джобовете и в домовете ни и това предложение за регламент за киберсигурността и укрепване на агенцията е не само навременно, според нас това е неотложна задача. 2017 имаме повече от 2000 атаки. много ясно стана колко сме уязвими. Личната информация остава една стока онлайн – и между 8 и 16 евро струват данните за кредитните ни карти. Дали тези сертификати са правения подход на този етап, се чудим, но наистина трябва да има баланс, за да може да има по-добра сертификация. На предприятията е необходимо време да се адаптират към промените и е много важно малките и средни предприятия да не а, изостават, да им се помогне от самото начало, а вероятно с доброволни програми, подкрепа на операторите и собствениците и също така с посока и а, указания как могат да се включат защити от самото начало. Всичко това ще бъде полезно по-нататък, но също така трябва да направим е, всичко необходимо да не изпускаме е, нито една държава членка. Трябва Агенцията на Европейския съюз за киберсигурност да бъде укрепена както трябва, за да може да осигурим всичко това. Приносът на заинтересованите страни също е важен, за да може това да е опит за изграждане на познанията пълна информираност на потребителите, не подвеждане. Тук киберсигурността е много важна за кибербезопасността. За мен тази, това понятие за ниво на осигуряване в член 46 може да доведе до недоразумение. Трябва да има списъци за проверка в държавите членки и държавите членки още на първите етапи да включат всичко това в системите и да се отчете подхода с оценка на риска. И комисията, ако може накрая да ни даде повече информация за оценката на въздействието, що се отнася до популярността на тези схеми в малки и средни предприятия. Благодаря. От ЕКР съм аз. Ще си скажа на холандски. Както казаха и, и преждеговорящите, наистина киберсигурността е много важна. Все е по-важна за нас в всекидневието ни, така че подходът е особено важен. Това е една от основните загрижености на нашите граждани напоследък и затова смятам, че това предложение е много навременно. Разгледах всички елементи засегнати от докладчика и има а, няколко момента, които са особено важни за нас. На първо място трябва да направим всичко възможно, за да се справим с киберпрестъпността. Ето защо са ни нужни системи за сертификация в Европа. Те могат да бъдат полезен инструмент и със задължително условие, но само по себе си сертификацията като средство не е достатъчна. Ето защо трябва да действаме и според информацията. Трябва да се разпространява много повече информация, много по-ефективно и хората да са наясно с рисковете, на които са изложени. Трябва също така да действаме и спрямо най-добрите практики. Гражданите, организациите, гражданското общество, малките и средни предприятия, всички трябва да са а, готови да се включат, да имат повече информация, да са по-осведомени, тъй като информацията е ключ за а, това, което искаме да постигнем. А, да се подготвим срещу тези престъпления, така че трябва да има социални, технически, а, граждански подходи а, заедно. Това е основното, което правим тук, а, според мен. И освен това стои въпроса за стандартите. Стандартите трябва да са изключително добре направени, трябва да стъпим на изключително надежни стандарти. Ето защо процесът на сертификация според мен трябва да стъпи на настоящите стандарти, които, разбира се, могат да бъдат преразгледани с хода на времето. Не искаме да а, измисляме отново а, топлата вода, затова смятам, че международните стандарти са една добра основа за нас, за работа когато се спираме на външните пазари, на износа, що се отнася до нивата на сигурност, тук имаме известна загриженост по отношение на предложението на комисията, но докладчика също предлага някои подходи. Комисията говори за три нива, основно, съществено и високо. От гледна точка на комисията обаче това не е достатъчно. Продуктите, които аз закупувам като потребител, вероятно всички ще са с едно най-низко ниво на сигурност. А пък ако сте потребител, вероятно оставате а, с а, впечатлението, че не е достатъчно защитено това, което закупувате, което не е добре. А, мисля, че Докладчика предлага някои изменения, но не е достатъчно е, според мен. Е, тук става въпрос по-скоро за терминология, която трябва да се уточни, но е, въпросите, които стоят за тези понятия, също трябва да се разгледат достатъчно добре. Максимална защита а, бих искала аз и наистина се притеснявам да предложа на потребителите да имат основна защита само. Да речем, мобилно устройство, което се продава на един а, потребител, не може да бъде обект на по-ниска степен на сигурност, само защото няма да се използва за определен вид услуги. Така че трябва много внимателно да погледнем на този въпрос и да видим кой е най- добрия вариант. Но така или иначе, чакам с нетърпение да продължим а, работата си заедно с вас и с другите докладчици в Сянка и съм убедена, че ще стигнем до много добър доклад. За Алде, а, колегата, която ще се изкаже сега. Благодаря, госпожо председател. Напълно съм съгласна с казаното от колегите до момента за това колко е важна тази тема. Киберсигурността е една от основните предизвикателства, с което трябва да се справим в бъдещите си цели. Благодаря на Никола за неговата работа. Добра основа за нашия път напред от тук нататък е това. Иска ми се да се добавят някои моменти, поне по един а, обаче въпрос не съм съгласна. Член 20 приветствам вашите а, изменения. Заинтересованите страни са точно толкова важни, колкото и сертификационните средства. Въпросът ми е обаче е как ще осигурим за а, това а, да се състоят тези срещи и заседания на управителния съвет. Такава а, група може да се установи без а, да се среща тя. Чудесно е да има роля за съвети и консултативна роля за агенцията, но какво се прави с тези съвети след това? Постоянната група на заинтересованите страни трябва да среща минимум 4 пъти годишно и поне едно от заседанията трябва да включва в дневния си ред задачите по глава 3. Член 60-46 приветствам промяната на името. Малко е изменението, но е в правилната посока. Знам, че това не е най-важният въпрос за член 46, но си задавам въпроса дали не може и още по-добре да се предложи името. Комисията, въпрос, структурата, която предвиждате, визията е 3 схеми с принципи, които обхващат всички продукти и след това се привеждат към различните сектори, за всеки един по-отделно, с конкретните правила или една обща схема с три степени. Може би изглежда много дръбна въпроса, но смятам, че въпросът е много важен за това как ще поработят нещата в, на практика всички страни или ще се съберат за да разгледат общата схема или всеки един сектор ще си работи в а, своята степен отделно. Знам, че докладчика разбира по втория начин нещата, защото това е предложил да се промени от а, всяка схема в схемата, текста. Аз нямам предпочитания а, към А или Б, но искам да уточня за какво става въпрос. Що се отнася до трите степени, а, смятам, че за основното ниво трябва да става въпрос за процеса, а не за продукта. И а, тук предприятията трябва да са включили по а, начало а, степени на сигурност, за да може след това продуктите да са поне с основна степен на сигурност. За мен е ясно, че трябва да тестваме всеки един продукт отделно. Даже би добавила а, изпитание в реално време. Но за основното ниво, може би процесът е по-важен, отколкото хиляди скъпи изпитания. Ще се радвам да чуя и други коментари по тази идея. Тези схеми са доброволни, такива каквито трябва да бъдат. Не съм съгласна, че да, този доброволен характер трябва да е само а, с временен характер, трябва да се увеличат. А, всъщност, високите разходи за проверка и тестване ще а, откажат а, повечето предприятия така че, в крайна сметка, нашата цел е да има висока степен за сигурност по идея, по дизайн. По член 40 трябва да има някаква взаимна проверка, такава каквато има в типовото одобрение или при телекомите. Всяка държава членка може да действа сама по себе си, но а, трябва да има и а, взаимна проверка. Винаги казвам, че сертификацията е толкова добра, колкото доверието, което ние й отдаваме. А това доверие може да се поддържа единствено с а, по, а, наблюдение на пазара. И така, последният въпрос, който не съм съгласна с докладчика. Не вярвам в а, такава марка за европейска европейско доверие една такава марка никакво доверие не може да създаде. Доверието идва от наблюдението на пазара. Ето защо нашата група не може да подкрепи вашето изменение по член 47. Благодаря много и с нетърпение чакам нашето сътрудничество по тази тема. Благодаря. За Гуе, господин Масалка го няма. Представител на зелените няма. Ако няма друг, който иска да се изкаже, давам думата на госпожа Каролилю от Европейската комисия. поздравления и а, всъщност и изменения от, а, извинения от вашия директор, който трябваше да е днес тук, но а, нещо неотложно го отклони. Ние ценим цялостно положителното становище, подготвено от господин Данте, докладчика. И също така смятаме, че коментарите, които бяха направени, са много полезни за работата ни от тук нататък. Подходящо е да има европейска система за сертификация, която ще преодолее настоящата фрагментация на пазара и ще подпомогне и цялостното ниво на киберсигурност в Съюза. също така много е, отчетливо чуваме призива за сигурност по, по проект по дизайн а, като подход. Това идва и тук от парламента, и от други заинтересовани страни, и от други институции. Това всъщност е един от приоритетите на комисията. Това е и а, също така част от съобщението, което ние публикувахме наскоро и тук искам да спомена и нещо, което се чу в изказванията, макар да настояваме на необходимостта да се спрем не само на а, идентифицирането на проблемите, но също така и превенция и а, ясен отговор на киберси, а, заплахта за киберсигурността. Някои коментари чух днес, на които искам да реагирам, защото те са част от становището от една страна и в коментарите днес има интересни елементи за дискусия първо място ролята на заинтересованите страни и подготовката на а, схемите за кандидати за нас. А, идеята беше да се създаде а, все пак а, един набор от правила, така че всичките тези конкретни а, схеми да бъдат въведени и за да има правна сигурност, ние очертахме един процес – в който експерти през комисията и през държавите членки ще се включат всички. И оттам и ролята на агенцията в подготовката на схемата. Както и държавите членки в сертификационната група. И цялостния процес а, стига до акт за изпълнение от страна на комисията. Но нещо, което виждаме и в предложението на докладчика, и в а, изказванията сега по член 20 на постоянната група на заинтересованите страни. В комисията предложението има ясно разграничение между административното управление на агенцията, там вече съществува такава група, и отделно процес на сертификация. Така че начина по който се управлява агенцията, включително тази консултативна група, както правилно беше отбелязана, консултативна роля към директора на агенцията. Това не трябва да се смесва с консултацията, която а, консултативната роля по а, член 24 на агенцията. Искаме максимално да включим заинтересовани страни, затова конкретно сме споменали държавите членки, които имат много конкретна роля при групата за киберсертификацията. Но ние смятаме, че процеса на консултация на заинтересованите страни от агенцията в контекста на подготовката на а, схемите трябва да бъде максимално включваща, трябва да се включат максимален брой експерти, трябва да има много силна консултация с стандартизационните органи, с а, основните действащи лица на индустрията. Това не е а, постоянната група на консултативна група на заинтересованите страни. Това е просто, там имаме просто списък с експерти. Не трябва да се объркват тези две неща. Както казах, това е с цел максимална консултация на, с заинтересованите страни. Беше другото като въпрос, ролята на държавите членки в групата за сертификация. Ние смятаме, че държавите членки трябва да имат много важна роля. Рамката за сертификация показва, че трябва да има и някакво съответствие в политиката на сертификация в Европейския съюз и не само при подготовката на конкретни схеми. Също така предложението на докладчика да осигури стратегическо планиране в групата с а, работен план, това е интересно. Трябва да се види дали това няма да създаде и някакви трудности за гъвкавостта на групата. Що се отнася до задължителния и доброволен подход, действително предложението на комисията установява един а, доброволен механизъм, но смятаме, че това е също, също свързано с въпроса на малките и средни предприятия, който беше по-рано повдигнат. Действително, сертификацията за продуктите и за услугите е важен момент и един процес, един сертификат, сертификат за целия Европейски съюз, който звъни, е, въжи, е много важен мотив, но в същото време от а, страна на търсенето има увеличение, на търсенето за такава едина сертификация. Ето защо ще си струва да се премине към процеса, през процеса на сертификация с този вид обслужване на геше, защото има също така и мотиви и стимули за именно за от страна на търсенето. Имаме и конкретно за малките и средни предприятия резултати. В момента не е много навлезнало в малките и средни предприятия като сертификация, най-вече заради разходите. Това по въпроса ви за оценката на въздействието. Всъщност създаването на система, в която една малка фирма, макар и частично да навлезе в процес на сертификация, има смисъл за нея и след това да има възможност да навлезне в пазари, които до момента не са отворени за малките и средни предприятия, що се отнася до тяхната конкурентоспособност. Така че, що се отнася до малките и средни предприятия, Положителна обратна връзка сме получили. Всъщност има по-малко бариери за малките и средни предприятия посредством това предложение. И накрая, и се извинявам, че толкова дълго говоря, отговарям на въпросите, свързани с връзката между разглед... различните елементи. първият елемент, който трябва да се определи е обхвата. Там а, са продуктите и услугите и разбира се контекста на употреба. Продължението е доста гъвкаво. Смятаме, че във всяка една от схемите може да има повече от едно ниво на а, осигуреност. А, максималното ниво на гъвкаво се запазва кои продукти и услуги след това настъпва въпрос. От наша страна продукти и услуги, които се използват в различни сектори, ще е достатъчна една схема. Но не можем да предвидим дали няма да има някакви конкретни нужди в някои конкретни сектори, които да изискват една а, отделна втора схема, която се прилага само в този сектор. Така че трябва да има гъвкава комбинация от двете възможности, така че нивото на осигуреност и употребата в различните сектори. И накрая марката за доверие, различни гледища има по нея. Действително, нашето предложение остава доста гъвкаво. Не въвеждаме каквито и да било задължителни мер... марки в системата, но виждаме, че в елементите на всяка схема може да има е, евентуално използването на марки за сигурност. Не може в една система за обща сигурност да имаме задължителна марка за сигурност навсякъде за различни услуги и продукти, как могат тези марки да се поддържат толкова дълго през времето. Но как може една система да позволи използването на марка, това ще се реши на ниво а, всяко дана схема. Така че не се изключва, но не е задължително. Благодаря за всички въпроси. Оставаме на разположение за по-нататъчни пояснения и чакам с нетърпение да продължим работата си с вас в бъдеще. Благодаря. Thank you very much. So it means that we have now... Uh, Благодаря. Сега ще чуем и Никол, Никола Данти за заключителни бележки. Благодаря, госпожо председател. Тук сме изправени пред стратегически въпрос. Всички сме наясно с това. Да, темата е и много сложна и ако продължим да работим по досието, ще се натъкнем на още трудности при въвеждането на Европейска система за сигурност. Разбира се, въпросът е належащ, разбира се, има различни виждания. Не възниква въпроса за задължителния характер или не. Повечето фирми имат проблеми да защитят своите данни, своите компютърни системи. Фирмите и сега инвестират сериозни суми в това, а при производителите вече съществува система за сертификация. Нашето желание е, и това е и целта на цялото това начинание, ние искаме да имаме единен е, механизъм за сертифициране в европейския, на европейския пазар. Сертификация съществува в различни европейски държави. Има национални сертификати, които се признават в Европейския съюз. С оглед работата на ЕНИСА трябва да се опитам ме да намерим решение и европейска система за сертифициране, която да работи и да дава сигур, да гарантира сигурност на европейските граждани и фирми. Стана друма за три нива. Е, ние тук имаме известни съмнения ние смятаме, че и най-низкото ниво ще е достатъчно за гарантиране сигурността, безопасността и е, качеството на продуктите. Тук става дума за сигурно безопасността за всеки отделен продукт, а това зависи от самия продукт самото изделие. Една система на сигурност, както да речем за пътната безопасност, където един ден ще тръгнат да пътуват електрически автомобили без шофьор. Това е едно. От друга страна, друго е положението, когато говорим за хладилник, който, да, е част от мрежата, но не, не крие такъв потенциал и рискове, както други изделия. Както казах, зависи от характера на изделието. За това мислехме за три нива. В други системи съществуват 8 нива на сертификация. Тоест не става дума за нивата, а за това да изберем подходящото ниво за съответния продукт. И ако предвидим няка... А предвиждането на срок за сертифицирането според мен е грешка. Има технически изделия, които остаряват много бързо, други е, живеят, така да се каже, много по-дълго и тук не можем да прилагаме един аршин на срока на сертифициране. Несъмнено, предстои ни още работа. и аз с радост очаквам предложенията на докладчиците в Сянка. Очаквам ги през следващите дни и мисля, че тук трябва да излезем извън политическите рамки. Говорим за стратегически понятия и тема от стратегическо значение на, за Европейския съюз. Ту, така че и оценката трябва да става в европейски мащаб. не сме се стремили винаги към някакъв знак, но и европейските граждани трябва да са наясно какво гарантира сертификата и че не става дума просто за европейски знак. Благодаря на колегите за доброто взаимодействие и с радост очаквам работата с комисията ИТРЕ която остава водеща за целия пакет. Председателката, благодаря господин докладчик. Срока за изменения е 28 февруари. Това е следващата седмица. Благодаря на комисията за участието и присъствието. Председателката любезно благодари на преводачите, пожелава приятен обяд. Ще се видим отново в 14.30.